Ladies and gentlemen, dear colleagues, we now... Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, стигнахме до точка 17 от днешното заседание на комисията АФЕТ. Ще поведем тази тази точка дневния ред, съвместно с колегите от подкомисията за сигурност и отбрана и съвместно с делегацията за сътрудничество с парламентарната асамблея на НАТО и приветствам госпожа Луазо, председателката на подкомисията по сигурност и отбрана. Най- сърдечно приглашам за добре душа, дошъл генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Още веднъж сърдечно ви приветствам добре дошъл в Европейския парламент. Um, we experienced you in the last term when you were бяхте наш гост на седата на Комисията по външни работи през миналият мандат и се радваме и ви благодарим, че отново приехте поканата ни в началото на новият ни мандат, за да обсъдим заедно областите на сътрудничество между Европейския съюз и НАТО в самото начало на новият парламентарен мандат. Всички колеги са тук, за да чуят какво ще ни кажете. Така че ще бъда съвсем лаконичен с си думи. Още веднъж ще бих искала да подчертая, че Европейския парламент и в частност с Комисията по външни работи и подкомисията в сигурност и отбрана търсят много активно областите, в които е възможно сътрудничеството ни с НАТО. Всички знаем, че нашата сигурност и нашата отбрана в Европейския съюз са преко свързани с дейностите на НАТО НАТО и в и в частно с трансатлантическото сътрудничество с Съединените щати и Канада. Имате думата. Много благодаря, Дайвейт. Благодаря много и на председателя на подкомисията Сигурност и отбрана и делегацията за връзка с парламентарната асамблея на НАТО. Голямо чест и удоволствие за мен отново да бъда пред вас, да се срещна с всички вас. Има и много нови лица, но има и познати лица, които си спомням от предишната ни среща в Европейския парламент. Оценявам факта, че съм тук. Няколко са основанията. Чувствам се като у дома си сред парламентаристи. Аз самия съм бил депутат 20 години. И оценявам символа на демокрацията, знаеки, че Наистина, парламентаристите имат различна позиция по много различни въпроси, но но всички ние вярваме в институциите, в парламентите. И това е начинът по който можем да изразим волята на народите, а парламентът играе много важна роля в нашите нации, в различните ни държави. Но Европейският парламент е много значим, що се отнася до оформянето на европейските политики, което пък има своето значение за НАТО-съюзниците и сътрудничеството с НАТО. Оценявам факта, че съм тук на следващо място, защото твърдо вярвам в сътрудничеството НАТО-ЕС. И всеки път, когато ме каните следователно, полагам всякакви усилия да дойда. Освен това имаме и тясно взаимоотношение с новото ръководство на Европейския съюз. Моят приятел, заместник ми, министър на отбраната дълги години, госпожа фон дер Лайен, съм работила с нея тясно сътрудничество, както и с Жан Мишел. А миналата седмица се срещнах и с външния министр на Европейския съюз на срещата на министрите, също така външни. Срещнах се с господин Борел. И Йосиф Борел ще дойде също така на заседанието на министрите по отбрана на заседание в НАТО, така че на различни нива имаме сътрудничество с НАТО, Европейски съюз и това е наистина една проява на тесните взаимоотношения между нас. Две различни организации сме и разбира се трябва да уважаваме разликите си и начина по който взимаме решение в ЕСА и НАТО. Но аз категорично приветствам факта, че въпреки различията, ние знаем колко важно е да работим съвместно, да стоим един до друг и наистина успяхме да стигнем, да повишим нивото на нашето сътрудничество до безпредседентна висота, нещо, което не сме направили и постигнали редица години до сега. Факт е, че можем да работим съвместно по различни въпроси, като кибер, хибер престъпления, заплахи, Западните Балгани, Афганистан, Марокко, работим редица години. Това всичко е много важно за членовете на Европейски съюз, но и за членовете на НАТО. Приветствам факта също така, че в Егейско море има и разположени 6 кораба на НАТО, които помагат за спазване споразумението Европейски съюз Турция във връзка с кризата с беженците в Средиземноморието. Също така е операция София с подкрепата на НАТО. Можем да направим и повече всъщност, да подкрепим още повече ако се изиска това от страна на Европейския съюз, например, и изпълнение ембаргото срещу Либия, например. Така че имаме и общи учения, имаме общи начинания, работим съвместно. Фактът е, че да, ние сме две различни организации, но работим все по в тясно сътрудничество съвместно. И ще започна с поздравление към Европейския съюз и НАТО за това, че успяват все повече и повече действия да извършват съвместно. Като по този начин демонстрират значимостта на сътрудничеството помежду си. Вярвам в това сътрудничество, защото вероятно вярвам и сътрудничество между Северна Америка и Европа. И когато работим тясно сътрудничество, знаем, че Европа и Северна Америка работят съвместно, когато работим заедно с е, НАТО. И а, що се отнася до това сътрудничество, въпреки факта, че знаем, че много често хората поставят под въпрос връзката, която е трансатлантическа. Знае, че тя съществува от двете страни на Атлантика. Има НАТО сътрудничество, което е закрепва самия НАТО, защото е трансатлантическа институция по своето същество. И вярвам в тази връзка трансатлантическа, въпреки различията, които и съществуват изглежда. нас, винаги има несъгласие и различия между Северна Америка и Европа по различни въпроси, климат, например, търговия, ядрени споразумения и прочее. И това са сериозни разлики по сериозни проблеми но аз вярвам в трансатлантическото сътрудничество, защото въпреки тези различия, ние трябва да бъдем един до друг, защото така сме по-сигурни, по-голяма безопасност, когато сме заедно и когато заедно се обръщаме лице с лице с различните предизвикателства. Търговия, промяна в климата, това са важни въпроси. Имаме общи интереси по този въпрос, когато става въпрос, разбира се, и за мир и сигурност и съм убеден категорично, че трябва да закрепим, а не да отслабим трансатлантическата връзка. Изправени сме пред парадокс. Въпреки несъгласията, някои от вас имат сигурно и въпроси към тези несъгласия, които ще ги зададете. когато дойде времето за въпроси и отговори. Но въпреки тези различия, има един парадокс, а именно имаме различия помежду си, но в Северна Европа, Северна Америка и Европа извършват много повече заедно сега, отколкото по-рано. Някак си в е, САЩ увеличава военното си присъствие в Европа, а не обратното има една координация, което е нещо много важно. Да, това е съвсем коректно казано, че на практика има намаление, но всъщност то не се намалява като присъствие. Напротив, увеличава се с повече части, повече инвестиции в инфраструктури, повече оборудване, предварително разположено. И сега, след няколко седмици, ще има голямо учение – Europe Defender 2020 и там САЩ ще разположи 20 000 военни части. Те ще дойдат, войниците ще дойдат. Това е най-голямо изпращане на военни части след студената война. Така че може това да ви харесва, може да не ви харесва, може да сте за, против, няма значение, но това е факт грешно е да се каже, че САЩ излиза от Европа. Напротив, тяхното присъствие е много по-многобройно, отколкото преди години. Тоест няма намаление, има увеличение. А, също така европейските съюзници се засилват във връзка с развитието на своите части, нови бойни части в различните разположени територии Полша, Балтийски страни, борба срещу тероризма, увеличава се действието и освен това Намаляването на разходите за отбрана, знаете след студените война, това е факт, но всичките съюзници, включително европейски в това число, започнаха да увеличават бюджета за отбрана не искам да кажа, че те инвестират толкова, колкото би трябвало, но има много голяма разлика от намаляване, защото завоя е към увеличаване. И това е валидно за всички наши съюзници, включително и в Канада. Всички те инвестират повече в отбрана. От 2016 година европейските съюзници в Канада добавиха 130 милиарда щатски долара е, в е, отбранителния си бюджет значително и на среща на върха НОТО през е, декември в Лондон. Имаше и съобщение от САЩ също така ясно изразено, че те наистина отчитат този напредък. И бе подчертано, трябва да помним, че ние инвестираме в европейската отбрана и европейските съюзници инвестират повече. Не просто защото искат да доставят удоволствие на САЩ или президента Тръмп, а защото това е в интерес на тяхната сигурност да направят това. И е, те взеха решение именно на срещата на върха в Лондон 2014 година да увеличат отбранителния бюджет и сега изпълняват този ангажимент. Така че, ето парадокса. Въпреки въпросите, които се задават относно това дали тази връзка трансатлантическа е силна, реалността е, че тя е укрепена през последните години. Повече правим съвместно в сравнение с предишни години. И приветствам това, защото ще имаме нужда от Северна Америка, от е, НАТО, от обединение помежду ни, Трансатлантическата връзка е нужна и в бъдеще, за да се обърна внимание на всички предизвикателства, включително и на новите. И, накратко, нека да упомена три от тях. Борбата срещу тероризма на първо място – има много проблеми и много основания да се тревожим от този проблем. Но трябва да признаем, че заедно Северна Америка и Европа направиха сериозен напредък. Не преди толкова много месеца, тъй и ISIS контролираше територия голяма като Обединеното кралство с милиони хора, които живееха там. И а, тази организация, знаете, обезглавяваше хора, имаше а, военни а, възможности, действаше с бруталност, трудно, което можем да си представим. Цялата тази територия е освободена сега. И Айси загуби контрола си върху територията и хората, които контролираха само преди няколко месеца. Това е съвместно усилие от Северна Америка, предприето и Америка като партньори. И това никак не е малко начинание. Голямо е. Огромни усилия бяха нужни, но успяхме. Искам да ви кажа, че се опасявам, че забравяме опасността, че това отново може да възникне като проблем. От, с други думи, трябва да подкрепяме Ирак и в бъдеще. Борбата не е приключила, частите са все още там. И, разбира се, е, що се отнася до глобалната световна коалиция борба срещу Даеш, НАТО е член от тази коалиция, бе принудена да спре своята дейност, която предоставаше на Ирак. Съжалявам за това, но се надявам, че ще можем да подновим тези свои дейности в максимално кратък срок, защото Ирак има нужда от тази подкрепа. В противен случай ще се хлъзнем отново към конфликт и ISIS може да се върне. И сега се чудим какво точно да предприемем, нещо повече. Има много неща, които мога да кажа, но само едно нещо ще споделя с вас. Един анализ, послание. Повече НАТО, глобалната коалиция, какво може да направи, за да се борим с тероризъм всъщност не става въпрос за бойни действия. НАТО трябва да може да ръководи бойни операции, Балканите и друга да са примери. Ако е необходимо това обаче, но в крайна сметка много по-добре е, ако можем да дадем възможност на местните сили да се борят сами с тероризма, да стабилизират сами своите страни, защото ние винаги ще бъдем считани за чуженци и сега мисленето в НАТО е не именно да се водят такива бойни а, а, театри на действия, а да се изгради капацитет, така както правим това в Афганистан, в Ирак и както работим с други партньори в региона, в Йордания, Тунис, за да им дадем възможност да изградат своя капацитет, оперативни възможности, за да се борят с тероризма. Така че превенцията е по-добра в сравнение с интервенцията. Изграждането на местен капацитет е много по-добре от бойни действия. И отново трябва да работим заедно. Европейския съюз има своя роля, представене и категорично вярвам, че е нужно това но трябва да работим съвместно с Северна Америка и НАТО за да има ясна платформа. На второ място, второто предизвикателство, което отново заедно трябва да разглеждаме Русия. Както знаете, имаме двоякия подход към Русия в нето. Диалог и, разбира се, защитата срещу тероризъм. Ако сме обединени, ако сме категорични, можем и да разговаряме с Русия. Русия е наш съсед, ще я има и трябва да изграждаме по-добри взаимоотношения с Русия. Диалога с Русия не е знак на слабост, а на сила. Нужда са ни Штатите, Канада, Северна Америка като цяло, за да имаме съответните способности за всичко това. Но Имаме нужда от Северна Америка и за водене на този смислен диалог с Русия, защото много важен елемент от този диалог е контрола на оръжията. А контрола на оръжията трябва да включи Съединените щати по много аспекти. Например, договора АНФ – при иземраването на всичките а, а, ракети със среден обхват на действие. Това е споразумение между САЩ и Русия на практика. Тоест, трябва да има платформа, за да може да се обърне внимание на всичко това. Това са двустранни отношения Русия-САЩ но имат много сериозна роля за европейската сигурност. Така че аз вярвам в контрола на оръжията, но за това е необходимо също така да има участието и, и на щатите на масата на преговорите, за да може да има съответно конкретно диалог с Русия по този въпрос. Разбирам, че трябва да оставя време за въпросите, така че само ще спомена третото предизвикателство. Това са новите възникващи предизвикателства, технологията, изкуствен интелект – автономните военни платформи, уражейни платформи, големите бази данни. Всички тези технологии, които възникват, ще променят театъра на войната. То е просто една революция. И е нужно да имаме цялото творчество, капацитет, изобретателност на Северна Америка и Европа, за да можем да бъдем на фронтовата линия в тази технологична революция. Също имаме нужда и от Китай, защото винаги сме били наистина водещи технологично, но ето сега разбираме и виждаме, че Китай инвестира много в развитието на технологиите. И следователно трябва да работим съвместно, когато става въпрос за технологията и за последиците във връзка с работата с Китай. Има възможности, но има и предизвикателства в тази област. Втория е, отбранителен бюджет има Китай в света по настоящем – имат 80 нови бойни кораба напоследък. Това е всъщност броя на целия военноморски флот на Обединеното кралство. Те само за 5 години са го изградили хора в Европа и Северна и Америка в Европа говорят за размерите на Китай. Разбирате, че ние сме 50% от БВП на света но Европа и Северна Америка сме двете страни на една монета. Има разлики, има несъгласия, но ако сме заедно, ако съвместно обръщаме внимание на предизвикателствата срещу нашата сигурност, тогава сме по-сигурни и трябва да има силна трансатлантическа връзка, което се демонстрира в рамките и на НАТО, но е нужно да има сътрудничество между НАТО и Европейския съюз. Благодаря. Excellent. Thank you, Secretary General. Отлично, господин генерален секретар. Сега имаме 35 минути за дебат. Рекорден списък с искания за изказвания. Над 30 колеги. За съжаление, не всички ще могат да се изкажат. Ще дам думата на координаторите от АФЕТ и СЕДЕ. Моля ви за разбиране. Първо, дам думата на председателя на делегацията за отношения с Парламентарна асамблея на НАТО Крис Петърс. Благодаря много мило, че ми давате думата. Благодаря, господин Столтенберг, за това, че сте тук и за информацията. Кратки въпроса два. Първият. Четох, че президента Тръп предлага НАТО да се разшири към Близкия изток. Какво мислите по това предложение? След това. Като председател на делегацията на парламента към НАТО, знаете, че имаме една позиция sui generis, т.е. нямаме право да гласуваме като други представители на национални парламенти. Не трябва ли Европейския парламент някакси да се апгрейдне и неговата делегация мисля, че е крайно време представителите на парламента да получат по-висок статут. Чудесен въпрос, Крис. Също и много добре се изказа. Кратичко, другите колеги да те последват. Може ли първо да чуем координаторите на групите? Започваме с Афет Михаил Галер. Благодаря. Ние споделяме е, вашето становище за това какво се случва, къде се намираме. Когато бяхте тук преди, казахте, че има три сфери е, сътрудничество. Изграждане е, на устойчивост устойчиво със съседите и инвестиции. Как ще направите така, че да не ни насъскват един срещу друг за фонда за отбран... отбрана? Знаете, че стратегическата автономия е един израз, който в НАТО някакси не се приема много добре. Хората се позадавят, като го произнасят. Смятате ли, че можем да решим какво ще правим? Може би Турция не е точно на нашата, така, как това, което мислим ние. Достъпа до НАТО, ако те кажат не, какво ще правим? Смятате ли, че това ще изисква стратегическа автономност, така че в Либия да направим това, което се налага да направим? Координатор на АФЕ Тонино Пицула от името на социалистите. Благодаря, господин генерален секретар. Добре дошъл, както винаги, тук. Предизвикателни са геополитическите времена и затова е важно да има единство в НАТО и политическа цялост на държавите членки. Имайки предвид реакциите на турските действия в северна Сирия, както и в източното Средиземноморие, търсенето на нефт, както и автономните действия, всичко това не отговаря на политическото сцепление на НАТО. Как стоят нещата с Турция? и връзките между Турция и Русия. Те оказват въздействие в региона, а Турция наскоро закупи отбранителна система от Турция. Благодаря ти, Тонино, за Риню. Господин Кючук. Не, Петра. Петрас. Благодаря. Господин генерален секретар, благодаря за изказването. Обнови Европа иска да работи а, е, посоката, която казахте вие. Искаме разширяване на отбранителния съюз. Ще направим всичко възможно, за да се направи така, че тези 22 члена, които са и на НАТО, и на Европейския съюз, да стоят винаги заедно, когато има големи предизвикателства. Господин генерален секретар, имам едно желание, ако може да коментирате това, което предстои едната седмица, това е отпътуването, така да кажа, на Обединеното кралство. Обединеното кралство ще ни напусне. Какво бихте казали? Какво може да гарантираме, така, щото те да останат близък партньор на Съюза? Разбира се, като пълноправен член на НАТО – ние сме изправени пред едно предизвикателство, не само в трансатлантическите отношения, но сега вече имаме отношения през Ламанша. Това е на дневен ред. Може ли също да коментирате партньори, които мислят като нас и които може да включим във всички наши дейности, за да има мир и стабилност? Какво ще кажете за списък от страните, които мислят като нас? Достатъчно дълъг ли е той? Поне се надявам да е. Господин Бютикофер от името на Зелените. Благодаря. Благодаря, господин генерален секретар, че сте тук. Имам три бързи въпроса. Първи въпрос. Съвсем наскоро НАТО за първи път се занима с Китай. И вие, ето ме, и вие повторихте това, като казахте какви са предизвикателствата и възможностите. Може ли да се съсредоточите върху предизвикателствата? Какви са най-големите такива? И дали няма да е добре ни НАТО да присъства повече в Южно-Китайско море? Втори въпрос. Според вас, каква е ролята на НАТО а, за да се оправи кашата в Либия? Трети въпрос. Стратегическа автономност. Това е фразата, която е много модерна. Споменая господин Галер. Смятам, че тази модерна дума обикновено в последно време носи а, антинатовски настроения. Каква е вашата, какво е вашето определение на стратегическа автономност или автономия? Шаромевия е идентичност и демокрация. Благодаря, господин генерален секретар. Много може да се говори за НАТО. Много неща може да се каже за НАТО и за това, как неговата трансформация след студената война. Чух един представител на САЩ, но в крайна сметка американците са основния платец и ви защитавате своя бюджет. Що се отнася до Турция? Тя се представлява все по-голям проблем. Турция е много активен участник в конфликтите и може да ни въвлече в конфликти, защото ние сме длъжни защитим, който е всеки един, който може да се окаже във война. Те нас нарушават целостта на Кипър. Господин Ердоган се мази, се бърка във Франция, в Германия. Същия господин Ердоган използва мигрантите, за да извършва рекет на Европейския съюз, а ние сме много слаби и плащаме, и плащаме, винаги плащаме. Изправени сме пред тази ситуация, която показва, че този алианс е абсолютно ненужен и затова искам да разбера каква е вашата стратегия. Аз да ви кажа, не виждам интересите на Франция защитени от НАТО. Thank you. Благодаря. Имаме координатори от ЕКАРЕ, двама. А на Фотига дали да дам на Джефри Ван Орден, защото си мислят, че това може би е последния му път тук като член на АФЕТ. Надявам се и двамата да говорим. Но да, иначе му давам думата първо. За добрите отношения през Ламанша. Заповядайте, Джефри Фан Орден. Много сте любезен, господин председател. Господин генерален секретар, добре дошъл. Аз съм бивш секретар на бившия военен, бившите служители на НАТО. Два въпроса. Колегите вече ги повдигнаха, но може би моят подход е малко по-различен от техния. Има две събития, които според мен могат да доведат или които могат да заплашат единността на Съюза. На първо място това, че Европейския съюз иска стратегическа автономност и ексклюзивния подход към а, отбранителния комплекс. Мисля, че това може да доведе до разбиване между нашите съюзници в Северна Америка и континентална Европа. Още нещо. Никой като че не се вълнува от интересите на Турция и ние се обръщаме леко обидени, което може да превърне Турция в страна, която иска да търси други партньори. Трябва да ги наблюдаваме и тази тенденция ме безпокои. Надявам се да ми отговорите. Благодаря ти, Джефри. Някой иска ли да вземе думата от ГУЕ? Нямаме искания. А, не, заповядайте. Госпожо Демирел. Не. Или един от вас. Ladies first. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин генерален секретар. Стотненберг споменахте. Инвестициите и увеличават инвестициите всички членове на НАТО смятат нещо положително, но аз първо да ще отбележа, че за мен не е толкова положително, че се инвестира се повече и повече в въоръжението. Споменахте обаче още един въпрос за ученията, в които ще бъдат изпратени голям брой американски военнослужители които ще са на територията на Германия и на Польша. Питам се, кой точно е надежният ви партньор в Европа за тези учения? кого визирате. За нас също така би било добре да ни обясните каква е връзката ни с ПЕСКО и с изграждането на военен капацитет в Европейския съюз и за обучението Defender 2020 година. Германия отпуска над 2 милиарда за целта. Дали това въжи за всички останали членове на Европейския съюз, и членове на НАТО? И последният ми въпрос от последният съвет на НАТО. Господин Макрон заяви, че НАТО е в мозъчна смърт очевидно, че се засилва конкуренцията между големите военни концерни, Европейския съюз, е, от своя страна се въоръжава. Какво е вашето виждане за бъдещето на НАТО? Господин генерален секретар, първи кръг отговори, какво ще кажете? По време на това из... Е, слушване се чувства като изслушването на господин Борел, даже по-малко въпроси, отколкото на вас. Така че отговорете колкото можете. Започнете с въпроса на Крис Петърс, този на госпожа Демирел. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси или поне по всички въпроси повдигнати към мен. Господин Петърс, вие ме попитахте за това, че е, президента Тръмп каза повече НАТО в Близкия изток. Какво означава това, питате вие? Не мога да ви кажа, защото в момента обсъждаме какво означава това. Има процес в НАТО, но и с нашите партньори и не на последно място с партньорите в региона Ирак, Йордания и другите партньори в региона. Да видим дали, ако може да направим нещо повече, какво да е това повече. Така че не мога да ви дам заключение, мога просто да ви опиша какво се случва. Мисля, че има потенциал НАТО да направи повече, но не в бойни операции. Тоест, не се занимаваме с това дали не започнем нови бит, военни действия, нови битки. Не. Искаме да не бъдем принудени да водим нови битки. Тоест, превенцията е по-добра от интервенцията. И ако погледнем Ирак, убеден съм, че ако не действаме сега, можем да бъдем принудени да влезем отново в бойни действия. Аз бях е, войната в Ирак. Изобщо не подкрепяхме тази война. Но Западът си тръгна пък малко по-рано, защото тогава пък се появи и дил. И от левицата до десницата в Европа знаем, че трябва да подкрепим подкрепим интервенцията 14-та година за борба с идил. Сега, поне държавите, които аз знам, от лява, левицата до десницата, всички постигнаха съгласие, че не може просто да стоим и да видим как се разраства идил и как избиват хора, изнасилват жени. И не само контролират голяма територия, но заплашват Багдад и целия Ирак. Така че имаше едно широко съгласие, независимо какво сте мислили 2003 за войната в Ирак. Аз пак ви казвам, аз тогава бях против. Имаше голямо съгласие, че е нужно да се върнем на бойни, полето на бойните действия. Започнахме военна операция с удари от въздуха, специални сили. И коалицията плати. И хората в Ирак пък платиха още по-висока цена и гражданите платиха много висока цена освобождаването на рака беше едно огромно усилие и много хора платиха най-високата цена за това освобождение. Също и граждански лица. Това не бива да се случва отново. Това трябва да се предотврати. Следователно, трябва да се изгради местен капацитет, така че те да попречат на ИДИЛ да се върне. Какво може да направи НАТО в Ирак, питате вие? Да изгражда повече капацитет, да обучава повече сили, да помага. Не може да реши всички проблеми, това разбира се, но ако не го направим, ще имаме още по-голям проблем със сигурност. И накрая, след 2-3 години, пак може да влезем в големи бойни операции. Така че аз наистина смятам, че трябва да се избегнат военни действия в Ирак, Судан и така нататък. Трябва да ги обучаваме, да изградим всичко. Институциите, Министерство на отбраната, Генералния щаб, да обучим армията. НАТО може да го направи, ние вече го правим, но можем още повече усилия да положим в тази посока. Имаме коалиция, ръководена от САЩ, която предоставя много обучение, НАТО предоставя обучение. Може да видим как заедно да постигнем това. Аз така гледам съвсем открито, обсъждам го, с иракския премьер го обсъдих. Президента тази седмица ще срещна. Няма да направим нищо без тях, защото Ирак ни кани. Тай сме там по тяхна покана. Те поискаха от нас да ги обучаваме. Те разбират, че имат нужда точно от това, за да са силни, че ИДИЛ няма да се върнат. Първо, не мога да ви дам конкретен отговор, тъй като нещата не са приключили. Но е важно какво се случва за изграждане на местен капацитет. Споменах и Йордания, споменах и други държави, в които може да се направи много повече. Питахте ме за Европейския парламент. Аз не мога да го реша това ако аз като генерален секретар диктувам на Европейския, извинете, на Парламентарната асамблея, то тогава големи проблеми ще имам. Парламентарната асамблея на НАТО ще види какви са отношенията ви им с Европейския парламент. Имаше няколко въпроса, ще ги групирам за европейската отбрана, фонда, стратегическата автономия. Аз подкрепям повече усилия в отношение на отбраната от страна на Европейския съюз. И защо да не го правя? НАТО поиска повече такива и ги иска от години. Така че, ако Европейския съюз започне да инвестира повече в нови мощности, нови способности, ако увеличи разходите за отбрана, ако направи така, че индустрията да не е така фрагментирана, то ние можем само да се радваме. Не, няма проблем. Единственото, което аз се опитвам да кажа, Урсула Вондерлайн каза същото в, в речта си пред вас. Тя каза, не става дума за альтернатива на НАТО или съревнование с НАТО. Над 90% от хората, които живеят в Европейския съюз, живеят в натовска страна. Когато се укрепи отбраната на Европейския съюз, всъщност се укрепва и отбраната на НАТО и съюзниците на НАТО. И това е чудесно. Стига, разбира се, това да не уронва НАТО и не повтаря това, което НАТО прави. НАТО прави. Трябва да се допълва действията на НАТО. Когато има нов танк, нов какво ли не е разработен, той трябва да бъде предоставен и за операции на НАТО. И това е съвсем ясно заявено. Но ако тези нови системи създават нови бариери на съюзниците и несъюзниците, тогава това ще бъде опасно. В договорите се казва, че у нези държави членки, които са членки на НАТО, за тях не, НАТО е основата на колективната отбрана – и защото, ако погледнем размера, размера е важен, след Брексит 80%, 80% от разходите ще дойдат от съюзници, които не са членове на Европейския съюз. Три от бойните групи, които имаме, се водят от държави като САЩ, Канада и Обединеното кралство, които не са членки на Съюза. Географията също е важна. Ако погледнем нагоре, Норвегия и Исландия не са големи държави, но те са важни за Северния Атлантик. На юг знам, че има различни становища за Турция в Европейския съюз, но стратегически важна за НАТО на юг е Турция. А иначе Обединеното кралство, те са важни, е, САЩ и Канада са важни и за нашата сигурност в Европейския съюз. Европейския съюз не може да предостави колективна отбрана за Европа. Това трябва да бъде съвместно усилие на цяла Европа и Северна Америка. Сега, стратегическата автономия. Ако ме питате за любимото ми определение, макар че аз не трябва да го определям, но само ще кажа. Това е идея, която не е съвсем ясна. Какво искам да кажа? Стратегически обикновено значи като нещо много голямо. А автономия звучи като нещо, което правиш сам. Така че, ако така стоят нещата, то тогава не е добре. Защото наистина вярвам, че Европа и Северна Америка трябва да стоят една до друга. Но може би има друго определение, което може би е окей. Okay. Не знам. Вие ще ви дадете това определение, не аз. След това всеки опит да се дистанцира Европа от Северна Америка, не само ще отслаби трансатлантическата връзка, но и ще раздели Европа. Ще отслаби Европа. Знам много европейски страни, които няма да приемат отслабване на трансатлантическата връзка. Следователно, ако се опитвате да разделите Европа от Северна Америка, ще разделите и самата Европа вътре в нея. Те трябва да върват заедно. Говоря от името на всички ви. Аз съм европеец. И аз наистина вярвам в Европейския съюз. Аз съм се борил два пъти. Да се присъединя тук не стана, провалих се, но едва ли има политик, който толкова много да защитава Европейския съюз, колкото аз. Аз съм участвал в две предизборни кампании и наистина вярвам но това не е альтернатива на трансатлантическото семейство. Това е много важна част. И Турция. И тези въпроси около Турция. Бях в Истанбул няколко дни след военната намеса. И в Истанбул, заедно с министъра и президента, казах, че съм силно разтревожен за последствията от военните действия. Също така заявих каква е значимостта на това да се намали напрежението и да се спрат бойните действия. Няколко дни след това имаше споразумение между САЩ и Турция. И има още проблеми, които са решени, но поне военните действия в тази част от Сирия вече доста са спаднали. На това трябва да се надгражда, за да се намери политическо решение, мирно решение на конфликта. Ние с НАТО подкрепяме тези усилия. Знам, че ние сме 29 съюзници в НАТО. Има различия, има различни становища за това как да се преодолят проблемите в Северна Сирия – Когато не сме съгласни, се събираме в НАТО, спорим и затова е важно НАТО. Хубавото е, че по някои важни въпроси сме съгласни, особено що са нас до Сирия близки, борбата с тероризма, подкрепата за Ирак и това да сме част от общата коалиция за борба с Даеш. Турция е важен съюзник. Нито един съюзник не е имал толкова терористични атаки, колкото Турция. Те са борят срещу Даеш, те имат граница с Ирак и Сирия и огромни усилия бяха положени от тях. Използвахме техните би, е, бази за борбата с Даеш. Брексит. Дали това ще промени отношенията? Ще ги промени с Европейския съюз, но не с НАТО. Питате какво да правим, за да бъдете близки или тесни. Това е още един аргумент за тясно сътрудничество НАТО-ЕС, защото тясното сътрудничество НАТО-ЕС събира всички съюзници заедно, независимо дали са членове на Съюза, европейския или не. И НАТО е политическа платформа, пак казвам, независимо дали страната е членка на Съюза или не. Партньори, които мислят като нас, дали трябва да работим повече с тях. Аз вярвам в партньорствата, така че подкрепям тази идея. Бути кофер, Китай. Предизвикателство. Идеята не е да преместим НАТО в Южно-Китайско море. Китай обаче се придвижда към нас и в киберпространството, инвестира много в критична инфраструктура, в Африка, в Арктика. В... Така че те се приближават до нас. Не, че НАТО ще се мести навън, а че Китай има оръжейни системи, които могат да стигнат до всички страни от Алианса, включително Европа. Либия – аз съм за това да се намери политическо решение. Имаше конференция в Берлин, много хубаво е това, имаме нужда от примирие, ембарго на въоръженията, подкрепяме всичко това. Това е краткият отговор. за Либия. Няма лесно решение на Либия. Нужно е решение посредством преговори. За добро или лошо, операцията в Либия показва как ЕС и НАТО могат да работят заедно. Аз бях премьер през 11-та година, когато започна тази операция. Тя стартира без НАТО. Аз бях в Париж, Дания, Норвегия бяха там, бях там с датския премьер, Саркози беше там, Камерън. И това беше европейска инициатива да започне тази кампания срещу Либия. Аз бях част от тази кампания. Не се срамувам. Поемам отговорност. Но след известно време установихме като европейци, че няма да можем да приключим тази операция без подкрепата от НАТО и след това европейците трябва да помагат. Initiated as a European campaign, uh, initiated without NATO, така започне капането в Либия, първоначално след НАТО, но след няколко дни си дадоха сметка, че нямаме нужни капацитети като европейци и се обърнахме към НАТО за подкрепа и т.н. нататък. И разбира се, да се подкрепа от Съединените щати. Че независимо дали са съгласни или не с а, кампанията в Либия, няма значение. Факта, е, че тя показа, че Европа и Съединените щати могат да работят заедно в контекста на това, се показва тази кампания в Либия. По въпроса за стратегическата автономия, мисля, че вече отговорих. Мисля, че отговорих. И на въпроса за Турция. Defender 2020 2020 година са военни учения. Ученията са важни, защото те ще покажат, докажат възможните на Съединените щати да подкрепят и защитават Европа в случай на нужда. Държа също така да подчертая, че причината, поради която съществува НАТО и гаранциите на Съединените щати за сигурността ни по случаят член 5 е един за всички, всички за един. Целта на НАТО не е да води война, а да предотврати избухването на войната. Това е самата идея на НАТО. Никога не бива да бъдем принуждавани да водим война. Трябва да нам сме състояние да предотвратим войната, като изпратим също ясно послание към евентуалните ни противници, че ако нападнат един от членовете на НАТО, ще нападнат по този начин всички останали. И по този начин предотвратяваме войната. Но за да може да го сторим по надежден начин трябва да докажем, че сме в състояние да привлечем военните сили на Съединените щати в Европа. Така ще пъти много ясно послание, че няма начин да бъде нападнат един от европейските съюзници без по този начин да бъдат нападнати Съединените щати. Така че НАТО защитава мирът и то много успешно в Европа от 70 години насам. Господин Фаналден също даде въпрос за стратегическата автономия. И последният въпрос беше за разходите и за мътъчната смърт. НАТО е силна, НАТО се приспособява. НАТО започна най-мащабната си кампания за привличане на нови членове от края на втората на студента война насам и капацитета си. Това показва, че ние сме в състояние да взимаме решение. Приехме най-голямата си кампания за адаптиране от края на студента война насам. И тук а, говорим не само за въоръжаване, но и за диалог с Русия, подкрепа за контрол на оръжията и предотвратяване изпухването на военни операции в Близкия изток. По отношение за разходите, доколкото разбирам, избирателите и парламентаристите понякога гледат скептично на разходите за въоръжаване. Повече полици, които познавам, предпочитат да разходват средства за образование, здравеопазване или инфраструктура вместо за въоръжение. Аз самият съм бил политик и знам колко трудно да се получат средства за въоръжение. Бил съм и министър на финансите в Норвегия на времето и тогава съкратих бюджета за армията и това е вярно. Миляно е също така, че през 20-те години след края на студената война, когато аз бях министър на финансите, съкратихме бюджета за въоръжение, защото нещата се бяха успокоили и виждахме по-малко заплахи. Но когато напрежението намале и намаляваме разходите за въоръжаване, трябва да сме в състояние да увеличим разходите за въоръжение, когато се засили напрежението. И това се случва в момента. Ако искат някой да се пребори с а, а, ИДИО, някой трябва да разходва някой, този някой е и Европа. Нещата не идват безплатно. Също така виждаме, че а, Русия набира увереност, наруши договора за ликвидиране на ракетите със среден а, обсек, така че не можем да си позволим а, а, възможност а, някой да помисли, че НАТО не е достатъчно надежден съюзник. Докато това е ясно, няма да има война. Ако има и най-малка несигурност, има опасност от конфликт. Така че трябва да запазим авторитета си, за да предотвратим избягването на война и за целта съжалявам, че трябва да кажем, трябва да инвестираме, да инвестираме повече в отбрана. Съжалявам, бях много лаконичен в отговорите си, но имаше много въпроси. Аз сега давам незабавно думата на Натали Лозо. Ще си изкажа на френски. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, господин генерална секретар. И аз ще се опитам да се изкажа възможно най- сбито, за да приключим днешното днешната дискусия. Две неща ще запомня. На първо място в момента Русия става все по- по-голяма заплаха, все многообразна. Европа продължава да е изправена и пред туристичната заплаха, идваща от Близкия изток или от Сахел. И борбата с тези заплахи трябва да бъде сред основните приоритети за Европа. И то в момента, в който поведението на един от членовете на Алианса, именно Турция, както казаха немалко от колегите, и несъбилността в Близкия изток са особено притеснителни заплахи. Също така не бива да забравяме, че не сме не сме се преборили с тероризма, както каза господин генерален секретар. И поведението на Русия продължава да представлява заплаха, въпреки че трябва да има диалог. На второ място си отбелязвам колко е важно да се увеличи, да се засили отбраната на Европа. Това е много важно за НАТО и европейската отбрана е <clears throat> ключова и за НАТО. НАТО е ключов, играе ключова роля за Европа, но Европа може не винаги играе също важна роля в рамките на Алианса. С пълно право споменахте контрола на оръжието и се безспорно искаме да сме на масата за преговори, а не да чакаме да ни се каже какво да правим. А освен това, Наша роля е да поемем, наше задължение е да поемем нашата роля за отбраната на континента. Разбира се, днес няма да изчерпим темата и по тази причина ви припомням, че подкомисията за сигурност и отбрана ще продължи редовните си дискусии с НАТО и така след два дни на 23 януари ще се обсъдят съвместните заплахи с заместник генералния секретар Камига.